Преминаваме към обясненията на вота. По доклада Тавариш, госпожа Клейс. Господин Клейс. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз гласувах против доклада Тавариш, защото Програмата за презаселване в Европа е само един етап към хармонизирането на политиката за даване на обежище. И трябва да знаем, че ако е, уеднаквим правилата, ще се засили потока от е, желаящи обежище в държавите членки. Тази програма за презаселване ще разобеди е, незаконната миграция. Поне такива са аргументите, но според мен тези аргументи са доста лицемерни. Винаги се проявява лицемерие, когато гласуваме текстове за правото на обежище и имиграцията. Незаконната имиграция в страни като Белгия продължава да се организира от незаконно пребиващи, които след това обаче получават редовни документи. Една подобна програма за презаселване няма да даде решение. Госпожа Ройтова. Госпожа Ройтова. Благодаря ви много. приехме една директива, която ще открие възможност за по-добри методи. Господин Маринеско спомена вчера за един фонд. Трябва да разполагаме с средства в размер на 4% за периода 2010-2014. Сега, госпожа Ройтова отново по доклада Фолио. Пани председкиня, е, я съм хотела еще... Госпожо председател, Искам да се върна към фонда за бежанците. За това вдигнах ръка. Аз се въздържах според това, което е, излезе от. но всъщност бих искала да кажа, че подкрепям. И чрез този регламент смятам, че ще, ще можем да се бориме с незаконната имиграция. Тази днеска гласувахме и по Шенген 2, кое, система, която ще осигури по-голяма сигурност за гражданите на Европейския съюз. Много обаче чешки граждани, както казах, бяха контролирани по вътрешните граници с Австрия, така че аз преди две години информирах Европейската комисия за това, но все още няма задоволителни резултати. Това просто нарушава правата на чешките граждани, бизнесмени е, и други граждани, които имат право на свободно придвижване в рамките на Европейския съюз. Сега господин Маскала по доклада Ларес. Аларо. Una politica migratoria, signor Presidente, che voglia essere equa e realistica, implica necessariamente l'adozione di un regime comune europeo in materia di asilo. Трябва да сме реалисти по отношение на миграционната политика. Трябва да имаме съвместна политика за предоставянето на обежище. Трябва да а, вземем солидна позиция, теоретично погледнете. Трябва да отчитаме хуманитарните, но също така и економическите проблеми това означава, че трябва да споделяме и разходите. Финансовите разходи трябва да бъдат споделени. Ако погледнем бюджета, нямаме достатъчно средства в това бюджетно перо. Трябва да се разчита на инвестиции от НПО-та, частни източници, които да допренесат по-солидно може би е, можем да основам един целеви фонд за покриване на подобни разходи и всички следва да участват при подпомагането на беженците, особено на по-язвините, за да получат те добро здравно обслужване, е, жилищно настаняване. Благодаря. Господин Клейс напусна залата и затова минаваме към доклада на госпожа Люлинг. Госпожа Ройтова отново. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Удовлетворена съм от доклада за равнопоставеност на половете. Той бе подкрепен а, в значителна степен отговорността на държавите членки включва защита и закрила на жените като служители. Условията трябва да бъдат спазвани от държавите членки. Не смятам, че това е въпрос на субсидиарност, но Благодарение на Лисабонския договор, националните парламенти имат тази възможност и се чудя дали тази опция ще бъде оползотворена или ще продължим с критиките. Според мен трябва да се каже, че за всеки час труд жените получават 17,4 по-малко пари през последните години. И това е проблем, който трябва да бъде решен. Именно затова подкрепих предложението редовно да се правят отчети по разликите в заплащането между мъжете и жените, за да се избегне дискриминацията на жените. Прочева. Paní předsedkyně, odhlasovali jsme kontroverzní návrh, protože ho náš výbor... Господин председател, гласувахме по едно спорно становище. Много колеги бяха направили други предложения, като например разширяване обхвата на предложенията. Аз по принцип подред, подкрепям тази идея, но би трябвало също така да помислиме по техническата дефиниция. Аз гласувах за, но е, наистина приканвам комисията да излезе с ново предложение. Е, благодаря. Тук като че ли има повече. Аз е, като че ли има някакъв протекционизъм, затова гласувах е, против. Благодаря, госпожо председател. Е, реших да подкрепя тази инициатива, която дава шанс за развитието на крайните региони в Европа. Не трябва да забравяме, че тези региони също са част от Европа. И затова подобни програми а, могат да стимулират а, не само селското стопанство, но също и риболова, в, а, за да има равни условия всички региони в Европа. Благодаря. Госпожа Андрикиене. По доклада Алвеш. On the Alves report. Доклада Алвеш. селското стопанство в периферните региони. Бих искала да изразя своята загриженост по отношение производителите на банани, Гвадалупа, Мартиника. Те са включени сред най-отдалечените райони положението им бе затруднено, особено след като Европейският съюз подписа споразумение с латиноамериканските страни по линия на Световната търговска организация. Привличам вниманието ви към това, че през 2006 година бе сформиран общ пазар за производителите на банани за предоставяне на помощи на производителите на банани. Откакто бе проведена реформата, Европейския съюз заделя 208 милиона всяка година за подпомагане на производители на бани на Френските Антилски острови и други другаде. Трябва да приветстваме оказаната подкрепа. За производителите на бани, банани обаче тази подкрепа няма да е достатъчна. Затова искам да се обърна към компетентните институции да приемат необходимите мерки, за да гарантират развитието на традиционните а, от сектори в селското стопанство в Европейския съюз. Госпожа Магинис. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям доклада, защото той засяга въпроса за многообразието и сълскостопанската политика, но искам да коментирам по заключителните бележки на комисара Чолаш. И въпреки, че неговите думи а, предоставиха някакво успокоение на слушателите по отношение защита интересите на земеделските стопани в Европейския съюз, аз не се почувствах а, защитена защото Европейският съюз и производителите на говеждо месо и малките стопански производители ще бъдат засегнати в отрицателна посока. Реформираме съскостопанската политика, бюджетът е застрашен, нямаме достатъчно бюджетни средства и в същото време а, сме изправени пред още по-големи колебания в цените на с костопанската продукция. Надявам се комисията да чуе и тези мнения. Благодаря. Преминаваме към доклада Ашворд за опростяване на съвстопанската политика. Благодаря ви, госпожо. Аз гласувах за този доклад, тъй като по този начин се упростява е, бюрократичната тежест и бюрократичните процедури, с които се сблъскват е, селските стопани. По този начин ще се, ще се създадат едни е, нови взаимоотношения между агенциите, които отговарят за а, изпълнението. Особено в бившите социалистически страни. Просто е, вече ще има сътрудничество между агенциите и селските стопани, а няма да има онази, онзи страх, който те изпитваха от агенциите. Ще бъдат премахнати и санкциите за най-малките нарушения и по този начин ще се съкратат и сроковете за изплащане и самите е, семеделски стопани ще могат да се обръщат към съдилищата при, в случай на спор. Господин Антониози. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за доклада Шварт, защото смятам, че упростяването на бюрократичните процедури на ОСП са крайно необходими за да може е, е, наистина селските стопани да се ползват е, от тази политика и да не се сблъскват с административни трудности. Желанието да се осигури едно по-ясно и по-разбираемо законодателство, както за компетентните органи, така и за селските стопани. Да се махнат, премахнат всички излишни норми и да се осъществи обмен на добра обмен на добри практики в държавите членки и местните власти. Господин Йор. Госпожо председател, трябва да се провери как се прилагат законодателните норми, защото бюрократичните регламенти струват време и пари. Всичко, което е ненужно, трябва да се премахне. Това въжи много често за разпоредбите, които засягат екологичните критерии. Много често политиката не е прозрачна. Селските стопани се нуждаят от време, за да обработват земята си, вместо да се занимават с бюрократични задължения. Именно за това е, този доклад е важен. Госпожа Дот. For... Госпожа председател, гласувах за този доклад, като много други, които активно участват в работата с земеделските стопани. Очевидно, ние непрекъснато чуваме за бюрократичните пречки и ключов елемент на новата политика трябва да е съкръщаване на бюрокрацията. Мерките трябва да са смислени за стопаните. Ние не бива да ограничаваме производството на храни, но за да се изчисти законодателството, то трябва да предвижда и гъвкавост и най-вече това трябва да стане в съвместна работа с комисията и сметната палата. Европейската сметна палата не показа нито нито здрав разум, нито гъвкавост. Това законодателство трябва да бъде обект на работа и да стъпи повече на здравия разум, да се оценят разходите по провеждането на проверки, налагането на наказания, за да има економическа изгода за да накоплатеца. Благодаря, госпожа Магинис. Уважаема госпожо председател, мисля, че малко от нас могат да преценят какви ще бъдат последствията след като наложихме изискването земеделските стопани да се съобразяват с 17 различни директиви. Ние в същото време предприемаме законодателна инициатива за упростяване на политиката. Нека се спрем на въпроса за инспекциите. Имаме генерална линия по отношение на провеждането на инспекциите, но земеделските стопани са изправени пред много други нива на проверки от е, преработващата промишленост, всякакви други е, групи. И трябва да съгласуваме дейността си и да избегнем дублирането, защото това не носи никаква економическа изгода, нито сигурност, нито безопасност по отношение на продукцията, а по-скоро натоварва с бюрократични изисквания и земеделските стопани трябва да се справят с всички тези инспекции. Приветствам доклада госпожа Такова. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoijaa. Госпожо председател, благодаря на докладчика, който е изработил отличен доклад. Считам, че е крайно време да пристъпим към упростяване на процедурите за ОСП защото в момента сме в една джунгла, има подкрепи, под, има подкрепа, има сложни процедури, хората ни, нито в Северна Европа, нито в Южна Европа разбират за какво стават дума. Имаме нужда от ясни, прости правила, имаме нужда и от доверие което да се установи между агенциите, разплащателните агенции и селските стопанстви. Защото в момента това е като една каша и никой не може да а, се оправи. Затова аз приветствам упростяването на процедурите. Доклада Ашфорд е една крачка напред към това. И се надявам, че ще можем да продължиме тази, това опростяване, за да могат нещата да станат съвсем ясни за нашите селски стопани, господин Кели. Мисля, че е много освежаващо парламента да започна дебатите с думата опростяване. Само по себе си това нямаше да се налага, но до тук всичко е твърде сложно. Образователният подход към която и да било тема включва опростяване, не осложняване и твърде много осложнения видяхме до тук. Всеки, който е присъствал на заседанията, знае, че а, те стигат до безумие, като предвижда толкова много мерки по инспекциите, с които трябва да се съобразяват стопаните. Какво правим с земеделските стопанства? трябва да отчитаме какво е отношението на тези стопани към животните, да има отговорност, сигурност и безопасност на продукцията. Смятам, че вървим в правилната посока и надявам се, че скоро ще избегнем необходимостта да се въвеждат такива мерки за упростяване, а това да става от само себе си. И сега минаваме към доклада на госпожа Трупъл. Госпожо председател, гласувах за. Но по параграф 34, параграф 5, моя глас не се отрази както трябва. Много е важно въглеродният отпечатък да бъде уточнен, да се знае какво е неговата, неговото цифрово изражение и британското правителство обеща този въпрос да бъде обсъждан подробно, задълбочено. Други правителства поеха същите ангажименти. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за намаляване на разходите и в противен случай просто е, нашите съграждани вече няма да ни вярват. Госпожа Алваро. Извинявайте. Искам да се изкажа по енергийния доклад. Мога ли да го направя сега или трябва да изчакам да свършим с доклада Рюли? Please, go ahead, but quickly. Grazie. Allora, per quanto riguarda... Eh... По отношение на доклада за енергетик гласувах за, защото се цели повишаване на енергийната ефективност на сградите. До 2020 година всички сгради трябва да бъдат приспособени към критериите на Европейския съюз. Има общ ангажимент от страна на Европа в близко бъдеще да се, да се засили енергийната ефективност която е, допринася много за економите на енергия. Този доклад допринася. Държавите членки трябва да се ангажират да постигнат целите на енергийната ефективност, е, за да намалят е, количествата потреблявана енергия. Е, в Италия трябва да се е, използват е, всичките тези критерии, за да може да защити здравето на на потребителите, да се използват всички ресурси, да се гарантира енергийната ефективност. Сега по доклада Рюле смятам, че е важно парламента да подкрепи упростяването и рационализирането на директивата за обществените поръчки. Това ще позволи за по-доброто управление на предприятията. Много е важно да се използват обществените поръчки като инструмент за, стимулиране на развитието, като се спазват екологични критерии. Смятам, че парламента и европейските институции трябва да обърнат специално внимание на обществените <clears throat> поръчки, за да засилят прозрачността прозрачността по всички начини, е, е, особено през интернет. Контрол от страна на гражданите е важна част от осъществяването на обществени поръчки в името на е, всички и Както беше казано в, в Комисията по регионално развитие, това ще допринесе за, регионал... за регионалното развитие. Благодаря. On the Ruler report. Госпожа Ройтова по доклада Рюле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 база данни, в която да се виждат всички сделки, които са съмнителни, тогава няма да постигнем успех. Например, трябва да знаем, знам каква е референциалната цена за един километр магистрала. Трябва да знам кои са победителите в търговите, търговете, за да може медиите да наблюдават е, случващото се. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожа председател. аз исках да говоря за енергийната ефективност. Но явно правилото е, че когато няма изменение, тогава няма и обяснение на гласуването. Искам да говоря за 44-45 по мотив А. Много притесняват тези точки. Какво е положението на комисията? Миналата година искахме да помогнем на фермерите. Комисията откликна с, експер... с а... Е, е, е, подпомагане на износа и смятам, че не е добре с този доклад да, да, онова, което правим. Това е зле и за парламента, и за фермерите, и се отразява зле и на развиващия се свят. Благодаря, госпожа Макинес, Точно така. Такива са правилата. Предполагах, че госпожа Алфано ще продължи е, в същия дух като госпожа Ятен Маки, но на практика по този доклад няма, не се предполагаха обяснения на вода. Господин Кели, благодаря, госпожо председател. Исках да кажа, че съм съгласна, съгласна с колегата Магинес. И при някои от предложенията а, не ни хареса това, което бе предложено, затова не бяхме съгласни с позицията на групата. Ели Магинес е опитна в тази област и се надявам, че, а, глас... че всички ще разберат нашето гласуване. При... След това при се движим по списъка, по следващия доклад. Доклада е Ранер. Ван, господин Ван Дален има думата. Госпо, благодаря. Аз подкрепих доклада, защото предлага добри решения особено при нарушения в тежкотоварния транспорт. Става въпрос за тълкуване на законодателните разпоредби. Това личи по точка 17. Комисията заедно с Евроконтрол и другите органи трябва да работи по едно адекватно тълкуване на нормативните разпоредби, тълкуване, което да познават след това всички засегнати страни. Номер 27, точка 27 да се възползваме от нея, за да апелираме към всички да имат предвид, че не бива да има непропорционално третиране, особено времената за шофиране и за почивка. Всички нарушения трябва да се докладват на Евроконтрол. Grazie <clears throat> Presidente, la relazione благодаря, госпожо председател. Докладът на нашата колежка подчертава категорично, че има съществени различия по отношение на нарушенията в е, отделните държави членки. За това аз е, смятам, че някои от мерките в доклада задължително трябва да се е, осъществят, е, така че на европейско равнище е, да постигнем повече съгласуваност. Необходима е и програма за координиране. Благодаря. Приключваме с заседанието. Ще го възобновим отново в 15 часа. Благодаря ви. Ще го възобновим отново в 15 часа.